Председателят, моля заемете местата си. Възобновяваме сесията. Протоколът от вчерашното заседание е наличен. Има ли възражения срещу него? Няма. С това протоколът се счита за прият. Преминавам